членове на Националното събрание на Корея. Имаме делегация от Националното събрание на Корея. Те заеха току-що местата си в галерията за гости. Знаете, че Република Корея е стратегически партньор на Европейския съюз. Имаме много общи ценности и си сътрудничим в противодействането на сериозни предизвикателства. Имаме споразумение за свободна търговия, което влезе в сила през юли 2011 година. Това беше първото споразумение, което изискваше одобрението на Европейския парламент възоснова на новите регламенти, които са заложени в договора. Искаме да ви приветстваме най-сърдечно с добре дошли. Тази вечер ще имам възможност да председателствам вечерята с делегацията и ще имаме възможност да обсъдим положението във вашата страна, положението на Корейския полуостров и разбира се перспективите в Европейския съюз и най-вече в Европейския парламент преди европейските избори, които ще бъдат проведени през месец май. И така, скъпи приятели и колеги от Корея, добре дошли! Беше ми казано току-що, че има процедурен въпрос. Не знае обаче кой колега иска да го постави. E, Благодаря, господин председателю. Може би въпросът не е чак толкова сериозен, но искам да ви посоча, е, че не мога да чуя нищо в слушалките. Искам да помоля за техническа помощ. Председателят ще изправим, изпратим техник, който да ви помогне, за да можете да слушате разискванията от тук нататък. Следващата точка от дневния ред са изявления